умения за борба с младежката безработица. Докладчикът има думата. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Възползвам се от възможността да благодаря на всички колеги за отличното съдействие, особено на докладчиците в сянка за техния принос към доклада и за упоритата работа, която извършихме за постигането на компромисни изменения и допълнения. Възползвам се от възможността да благодаря на професор Краснодемски за неговото становище от името на Комисията за културата, както и на всички колеги, участвали с изменения и допълнения. Вие, колеги, определено допринесохте за това доклада да бъде по-изчерпателен. Докладът за е, развиването на умения за борба с младежката безработица насочва вниманието върху необходимостта по-добре да подготвяме завършващите училище, нашите младежи за изискванията за търсенето на пазара на труда. Необходими са партньорски взаимоотношения навсякъде в Европа за обучение, образование и е, стажуване, за въвличане на нашите младежи във всички действия за намеса на пазара на труда. Насочваме внимание също така върху ролята на малките и средни предприятия tworzeniu nowych miejsc pracy oraz фундаменталne значение. Които са гръбнак на нашата економика и на които разчитаме за създаването на нови работни места, за освояването на знания и умения от младежите, особено що се отнася до предприемачеството. Докладът ми насочва вниманието към така наречените ключови, е, основни умения, особено свързани с новите технологии и върху това колко е важно да се обвързва теоретичната подготовка с освояването на практически професионални умения по линията на стажовете и чирачествата. Образованието, разбира се, трябва да бъде по-гъвкаво като организация, да гарантира освояване на знания и умения през целия живот, да се преодоляват препятствията пред повишаването на квалификациите и придобиването на нова такава. сегашните възможности за повишаване на квалификацията по место работа, например, са недостатъчни, констатираме ние. Също така е важно да насочи вниманието си върху необлагодетелстваните, върху групите в неравностойно положение, социално слабите, иммигрантите, младежите с увреждания. Трябва да осигурим на тези е, групи с особени нужди е, възможности за е, освояване на нови професионални и социални умения. В края на своя доклад аз подчертавам факта, че талантът, ценностите на, на младежите, избояващи в епохата на бърз технологически напредък, коренно се различават от ценностите, от способностите и таланта на предходните поколения. И толкова по-зле е, че този потенциал на днешните младежи е неосвоен, недобре разбран. Ето защо е необходимо да се влагат средства в програми, благодарение на които работодателите да се запознаят по-добре с този потенциал на нашата младеж. Утре ще гласуваме доклада и аз съм дълбоко убедена, че общите ни усилия ще се превърнат в по-резултатни действия за подкрепа на нашите младежи на пазара на труда. Надявам се заключенията направени в доклада да вдъхновят по-нататъчна работа. Драстичната младежка безработица в Европа е все така една от сериозните заплахи за социално-економическото бъдеще на Европа. Благодаря ви. Toma la palabra el сеньор Новаков. Благодаря, господин Новаков има думата. Благодаря, господин председател. Винаги, когато заговорим за младежка безработица, чуваме едно и също. Младите трябва да правят това или младите трябва да правят онова. Истината е, че младите хора нямат нужда от повече съвети. Те имат нужда от силна подкрепа и воля. Аз вярвам, че Европейския съюз е тесен за талантливите млади предприемачи. Ето защо Еразъм за предприемачи трябва да работи от европейско ниво на световно. еразъм за предприемачи трябва да стане световна програма. само тогава родените в българя хърватска или германия ще са конкурентни на тези в америка или русия бразилия или китай. рекламата на младежките програми трябва да става на езика на младите хора и на местата където са те социалните мрежи в youtube facebook или twitter а не на прашни табла в бюрата по труда. постоянно слушам че ние моето поколение сме загубено поколение. не е истина и спрете да го повтаряте защото младите хора са гръбнакът на нашето утре. гръбнак а не опашка! благодаря. благодаря господин председателю. Това е една бомба с закъснител. Изкореняването на младежката безработица трябва да бъде в сърцевината на индустриалната ни политика. Не трябва да жертваме младите хора. Аз съм от Северо-Источна Европа, а, извинете, Англия и там има огромна безработица сред младите, за това имаме и допълнителни средства от инициативата за младите. Идеите в а, този доклад могат да подкрепят а, създаването на възможности за младите хора. Мисля, че добрите чирачески е, и стажови възможности трябва да бъдат факт. Младите не трябва да бъдат заклемявани. Напротив, няма работни места за тях. Е, за младите хора е много трудно да излязат от този цикъл от временни работни места. Мерките за заетост трябва да създадат добри работни места, защото настоящите договори са бомба с закъснител. За да може да задействаме младите, ние трябва да им предоставим солидни работни места. Благодаря. Господин Мариес. Е, Благодаря, господин председател. Именно младежката безработица в Гърция е един от най-големите проблеми. Тя е най-високата в Европейския съюз. ОИСР посочва, че ние сме на първо място в света по младежка безработица. И страната е включена обаче също в списъка на десете най-интелигентни страни в света. Това не бива да се забравя. Ситуацията води до там, че много млади хора отиват в чужбина, например в Германия, и там има добре образовани хора, които изобщо не трябва да заплашват е, нищо за своето образование. Това води до изтичане на мозъци от Гърция. Трябва да се спре този процес, защото в противен случай европейската периферия няма да може да се изправи на крака. Благодаря. Господин Джакович. Gracias, presidente. Želim iz ovoga izvještaja... Благодаря, господин председател. Е, бих искал да подчертая необходимостта от изграждането на партньорски отношения между образователната система и е, бизнеса. Е, бих искал да подчертая особено ролята на туризма е, и специално за, за преодоляване на младежката безработица, тъй като туризмът е трудоемък, не особено високо квалифициран отрасъл. И, и още нещо. Да мислим за самостоятелната заетост на младежите. Да се постараем да ги мотивираме да започват е, своя самостоятелна стопанска дейност. Второто нещо, което бих искал да подчертая е микрофинансирането. Трябва да осигурим възможности за микрокредити е, за стопанска дейност на младежите, и, и това са две допълнения към доклада, които според мен са важни. Благодаря, господин Ферера има думата. Благодаря, господин председател. Ясно е за всички ни, че но безработицата е, е неимоверна. Сред младежите в някои случаи до 30%. Какво бъдеще могат да очакват младежите в Европейския съюз? Политиките на съюза е, в, през последните години, особено в така наречените програмни страни, ползващи финансовата подкрепа на съюза, е, осъждат младежите на трайна безработица и, и мизерия. По-нататък комерциализацията на образованието има за последица пълен пазарен диктат в образователната сфера в ущърп на личния интерес на всеки учащ се. И, и това поражда днешното драматично, отчаяващо положение на младежите. Не можем да разчитаме на неолиберализма. Напротив, трябва да скъсаме с тази политика и най-сетне да дадем бъдеще на нашите младежи. Господин Солтес има думата. Благодаря, господин председател. Това е въпрос, който буди тревога. Наистина. И преди кризата, и по време на кризата, и разбира се днес. През този мандат е, все така говорим за, за това колко е трудно младежите да си намерят работа. Фактите са красноречиви. Младежката безработица е факт, расте в Европа. Комисията се старае, заделя средства, но това не е достатъчно. Средствата следва да бъдат вложени в висококачествени, е, трайни работни места. За съжаление, малко са младежите, които участват в формулирането, в разработването на самите програми, е, предназначени за тях. Расте социалната несигурност, младежите не могат да създадат свое семейство. Благодаря. Оратор е прекъснат, господин Мартинс. Благодаря. Младежката безработица в Европа достигна скандални нива. Тя се дължи на две причини. Едното е единната валута, а другата е свръхрегулирането наложено върху бизнеса. В Великобритания не сме в еврозоната, но сме обект на тази свръх регулация. Освен това, много мигранти пристигат, които бягат от пропадащите си економики. Наскоро говорих с един англичанин в Лондон, който работеше по строежите. Каза ми, че са му казали, че или трябва да приеме по-ниска заплата, или ще назначат някой източноевропеец, който ще работи за по-ниска ставка. Не може да се допуска такова нещо. Младите хора да запазят своето бъдеще, като гласуват за това Великобритания да напусне Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Господин председател, благодаря. Ще започна с благодарности към докладчика за текста. Младежката безработица наистина е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени пред Европа, в Европа. И ако искаме да се борим ефективно, трябва уменията на младите хора да отговарят на потребностите на работодателите. Комисията е съгласна, че е необходимо по-добро сътрудничество и партньорство между дружествата, образователните институции, доставчиците на обучение и органите на властта. Така курсовете, които се предлагат, ще отговарят на потребностите на работодателите. Затова е нужно да има повече стажове и чиракуване. Висококачествените стажове ще дадат възможност по-плавно да се премине от скамейката към работното място. Уменията, които са придобити извън училище, например посредством доброволческа работа или онлайн, трябва да бъдат признавани Гаранцията за младите си остава приоритет е, за Европейската комисия. През октомври ще докладваме за прилагането на тази гаранция. Там ще има една оценка за това как е, държавите членки са отговорили е, на изискванията за висококачествени програми за стажове. Европейската комисия също така поиска да се даде по-голямо предварително или авансово финансиране от 15 на 30%. Това бе прието от съвета и парламента и всъщност това е едно авансово плащане от около 1 милиард евро към държавите членки. Доста други тревоги са изложени в този доклад, като например равните възможности при предприемачеството и гъвкавостта в предоставянето на образователни услуги. Това е проблематика, по която работи Европейската комисия. Миналата година заложихме приоритети за подобряване на сътрудничество в професионалното обучение и образование, както и рамката 2020 за обучение и образование. През ноември стартирахме инициатива за сътрудничество с бизнеса и други заинтересовани страни за пакта за младеща. С помощта на частния сектор този пакт ще доведе до 10 000 такива партньорства за обучение и над 100 000 възможности за млади хора работни места за завършващите, възможности за стажове, за чиракуване. Всичко това отвъд и над постигнатото от Алианса за чиракуване, където Работодателите обещаха 140 такива работни места за стажове и чиракуване. Искаме също така една програма за уменията в Европейски съюз. Комисията работи по този въпрос и ще публикува тази програма. По този начин ще дадем конкретика, така щото обучението и образованието да отговарят на реалността. Вашият доклад ще ни помогне много, за да може работата ни в тази насока да върви в крак. Благодаря, господин комисар. Това е края на този